Hello, good afternoon, everybody. Uh... Добър ден, добър ден на всички. Мисля, че можем да започнем. Да започнем с приемане на дневния ред. Ако смятате, че няма възражение, да ги приемем. Първите е, е, съобщения за състава на ЕКОН – във връзка с новата, новия състав на комисиите, включително е ЕКОН. Имайте предвид, че остава едно място в ЕКОН, което не е попълнено още от глупата Обнови Европа, няма права за гласуване по съответния правилник и е прията съответната система. Решението за назначаване на членовете започва да въжи от е, момента, в който то е прието в пленарна зала. Следващата по мини заседание е, няма да има членове. заседанието на координаторите от януари 22 първото решение – е по докладите по собствена инициатива. Съответните заглавия бяха одобрени и съответните назначения. Okay, we are allocated to the groups. Okay. The first one... Първият План за инвестиции за устойчива Европа, правило 58 с бюджета, комисията по бюджета, социалисти и демократи, развитие на пазара на капиталовите пазари, достъп до финансиране, особено от МСП и даване възможност за участие на инвеститори на дребно, НП. Третия е, е преразглеждане на макроекономическата законова марка за по-добро въздействие върху реалната економика и подобряване на прозрачността на вземане на решения социалисти и демократи. Четвърти – засилване на международната роля на Евро-НП. Пета – цифрово финансиране, е, заражда се рискове при крипто активи, регулаторни и надзорни предизвикателства. Там доклада е разпределен за Обнови Европа. Шесто, изпълнение на изискванията на Европейския съюз за обмена на данъчна информация. Зелените. Това е доклад за изпълнение. Други съобщения. Назначения мнение за бюджета 2021, то се дава на социалистите и демократите. След това и има доклад по собствена инициатива от Комисията за е, заетост, е, че континента застарява. Нямаме становище. Е, за економическо управление, засилено сътрудничество с Еврогрупата – Координаторите одобриха писмо за президента на Еврогрупата за възможности за сътрудничество между нашата парламентарна комисия. Също така по... поканихме председателя на бюрото за обмяна на мнения. Евростат ще е, поканим генералния директор за диалог, свързани с статистиката, за да поискаме от тях и да дадат обобщение за това е, как се развива Европейската статистическа програма. Е, посещения направихме визита в ЕЦБ миналата седмица Мисията в Берлин, координаторите решиха да не се пътува до Берлин, като има предвид какво условие постави бюрото. Препоръката беше да не се уреждат, да не се планират заседания с предстоящите председателства. Затова решихме, че няма да има мисия. Що се отнася до системата ДОНТ, за това кой да участва в мисии, е реалното разпределение на местата ще се решава от координаторите от ХОК. По отношение на застъпващи се правомощия, Инта иска доклад за механизма за приграждане, свързан с, пригаждане, свързан с въглеродните емисии. Реши се, че Енви ще е водеща, а другите две асоциирани комисии. За е, комисията ЕКОН координатите решиха да включат също и е, точка за е, цифровите правила, свързани с зелената економика. Има и предложения за външни е, експертизи за управлението на евро зоната. По отношение на надзора на делегираните актове, изреждат се съответните приоритетите ще се даде на организирането на съвместни заседания с Либе за борба с изпиране на пари. Беше прието е, и решение за друго изслушване за Европейската сметна палата. Бе предложено да се изпратят е, предложения за е, работата им за 2021 година и да се представи техния доклад или в работната група до януари 24. За Брексит бе решено да се излезе с становище за манда... Е, по мандата за бъдещите взаимоотношения и там ще работят социалистите и демократите. За насоките за техническите заседания, настоящите е, насоки ще бъдат из... разгледани от ЕКАН, ЕКОН и накрая триалозите. В момента тече един по общата данъчна основа. Adopted a list of political issues and granted a mandate приехме мандат за, за техническото ниво, после се реши за втория слой. That helped the three institutions to better understand it. Така трите институции се запознаха с, общите, с позициите си. Парламента изрази сериозна загриженост за позицията на съвета по отношение на закрилата на средствата на дъзо, данакоплатците също се настоява да се участва в процеса за възстановяване и преструктуриране. Искаме и мандат да се направи количествен анализ по всички тези въпроси, за да се оцени последиците от всеки инструмент. Следващия триалог е на 17 март. Сега започваме дискусията за доклада за Европейския семестър за координиране на економическите политики. Аурора Люк има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, ще говоря на френски. Няма нужда да напомням колко е, много сериозна е връзката между економическата ни дейност и проблемите с климата. Това бе доказано от учените. Сега вече е поставено под заплаха и нашето оцеляване, както и оцеляването на планетата. Европейската комисия реши да ориентира европейския семестър в тази посока и ние искаме да ориентираме политичес... е... економическите политики в тази посока, така че да се борим за нашето оцеляване, оцеляването на планетата посредством проекти. Проекти, които се обединяват в, под общото заглавие на комисията Зеления пакт или Зелената сделка. И в този дух на преразглеждане и преориентация на европейския семестър предлагам един докладък. Започнахме с дискусиите за да а, чуем и всички страхове, които съществуват по тематиката, да включиме максимални, е, максимално изискванията и гледащата на, едните, на едната и другата страна. В момента ние не отричаме това, което предлага комисията. Напротив, движим се в същата насока, но За момента не се радваме на одобрението на всички политически групи. Не всички имат желание или имат право да започнат да работят по тематиката проблемите на климата, а пък има други. Ще излязат и с различно становище, становище различно от това, което ние предлагаме. Въпросът е да разберем дали Европейския парламент, който винаги подтиква комисията да действа, е в състояние да бъде в края на краищата е, в състояние да направи една обратна стъпка, малко да се отдалечи от е, предложенията – и да огледа всичко, което се предлага и, с европейски, и за европейския семестър, е, включително и от НП, и от социалистите и демократите. В момента сме в е, преговори, ще получиме и така, е, така наречените альтернативни предложения за компромисни изменения от НП, от Зелените и се надяваме, обаче, че е, каквото и да направим, няма да дърпаме амбициите на комисията към по-низки нива. Благодаря. Нико Георги има думата. Благодаря. От няколко седмици работим по доклада. Много е, така сложна работа. Опитваме се да постигнем добри компромиси, но за момента трябва да кажа, че не, не успяхме. Опитваме се така да приемем много от вашите искания, но за съжаление много малко от тях се отразиха в окончателните версии за компромисните предложения. Проблема ми е и с съдържанието, и с методологията. По отношение на съдържанието, казвате, че трябва да, пре, е, да дадем друга ориентация на европейския семестър и, и това иска и комисията, но това, което правите, е, не само с измененията, но и в е, компромисните изменения, е изцяло да се мените фокуса на европейския семестър. Докато ние съвсем ясно казахме, че искаме той да си остане инструмент за ефективно економическо координиране. Не сме е, против това някои неща да се включат и да се търси нова ориентация в посока да бъдем повече зелени. Съгласни сме, че трябва да се включи Европейския зелен пакт, да се упоменава, но не може на всяко отделен член от резолюцията да говорим за зеления пакт. Дадохме предложения в това отношение, но очевидно докладчикът не е готов да ги приеме и иска да се смени акцента. Второ, искате е, да действаме предварително по много проблеми, които още не са дискутирани тук в парламента, които са съвсем-съвсем в е, е, зародиш. Примерно като минималното заплащане, програмите за безработица и така нататък. Но всичко това да бъде включено – в основната насоки на европейския семестър това ние не можем да приемем. Така че е, това е от гледна точка на съдържанието. Можем да кажем, че той не е ЛХ, която да накичим с всичко, което се носи някъде във въздуха, дали във, под формата на настоящия зелен пакт или други упоменати тук или таме неща. Ние сме отговорни и бидейки отговорни, според мен, не можем да губим от очи първоначалната ориенто- ориентация, да има съответно финансиране и баланси. Защото има дисбаланси и в е, излишъка, но не следва да вкарваме дисбаланси и в е, дефицита. А що се отнася до методологията, винаги сме се сблъсквали с проблема, че е, компромисните изменения ни се предо... предоставят твърде късно. Сега ни обещахте, че в петък ще получиме новата версия на компромисните изменения, но ги получихме днес в 15 часа и 15 минути при положение, че започвахме заседанието в 16. Е, очевидно, е, на базата на опита от миналите седмици, без да получиме компромисните текстове до петък, трябва да сте наясно, че няма да има възможност да излезем с нова версия на тези компромисни изменения. Подадохме ги, ви, ги все пак преди няколко минути. И искам да се обърна към вас и партиите от левицата. Много от вашите първоначални предложения се съдържат в новата ни версия и продължавам да се надявам, че ще сте готови да се съгласите с тях, така че да работим по резолюцията за европейския семестър и тя да бъде нормална и надежна. Или трябва да приключим с работата до март, защото иначе ще е твърде късно за дискусиите на Европейския съвет. Така че се надявам да стигнем от, до едно разумно, ефективно и отговорно а, решение. А ако по, по поемем такъв подход, смятам, че и вие ще се съгласите с предложените компромисни изменения. Сега от Обнови Европа, докладчика в Сянка. Уважаема госпожо председател, Нека първо да благодаря на всички докладчици, на асистентите, на вносителите на изменения, както и на госпожа Лалюк. Благодаря за доброто ни взаимодействие. Поне, що се отнася до елемента, свързан с междуличностните отношения. Но от политическа гледна точка имаше при всички положения различия помежду ни. Ясно заявихме в анализа си на доклада, както и на заседанието на докладчиците в Сянка, че текстът не е достатъчно балансиран. Каквото и да си говорим, не става дума, според мен, за доклад на Европейския парламент. Става дума за типичен доклад, който би бил изготвен по време на предизборна кампания. Но предизборната кампания отмина. Сега всички заедно трябва да правим европейска политика. Бих се радвал, ако има изменения, да работим по тях по същество. Така ще покажем на гражданите, че вземаме на сериозно мандата си, тъй като текстът не е балансиран. Групата Обнови Европа единодушно взе решение да внесе общи изменения с групата на НП. Надяваме се, че в тези изменения се съдържат елементи, които не отразяват моята политическа позиция или моето разбиране за функционирането на економическия и паричен съюз. Това е така, защото трябваше да направим компромис спрямо НП. Да се надяваме, че в тези изменения сме включили по подходящ начин позицията на вашата политическа група. Основният акцент е върху устойчивата политика, но тази устойчива политика трябва и да се финансира устойчиво. Трябва да се финансира така, че да е устойчива при кризи. Винаги, когато има кризи, първите потърпевши са гражданите. Затова не бива да предприемаме прибързани действия, да осъществяваме политики, които да могат да доведат до кризи. Това сме се опитали да предотвратим в альтернативните си предложения за изменения. Обръщам се към колегите от групата на Зелените и групата на Социалистите и Демократите. Прочетете тези изменения, вижте дали можем да си сътрудничим на базата на тези текстове. Мисля, че ще ни е възможно такова сътрудничество. Надявам се, че в бъдеще няма да се изправяме по този начин един срещу друг и нека кажа още нещо накрая. Понякога се твърди тук на заседанията, комисията иска еди какво си. Да, но работим в условия на разделение на властите. Комисията може да има своите желания, но аз съм парламентарист, пряко съм избран от гражданите. Изразител съм на тяхната воля, а не на волята на комисията. Това исках да кажа. Нека кажа също така, че предизборната кампания отмина. Нека работим за гражданите на базата на научните констатации. Така през идните месеци ще можем да очертаем обща позиция. Благодаря ви. Проблемът е, че този парламент гласува за комисията. Следващият докладчик в сянка е Гунър Бек от Идентичност и демокрация. Ние нямаме бележки, благодаря. Да се надяваме, че ще ни обземе просветление и така, изведнъж. Господин Ламберц. Благодаря, ще се изкажа на английски. Обикновено докладите по европейското полугодие – не струват и мастилото, което е използвано за отпечатването им. Какво означава това, че никой не се интересува от становището на парламент? Това наистина е така. Не се интересуват дори членовете на комисията ни по економически и парични въпроси. И така полугодието си продължава без да се взема предвид позицията на парламента. Няма опасност, ако продължаваме с тези доклади да използваме и изкуствен интелект за изготвянето им. Може да се захрани един алгоритъм с традиционните позиции на отделните политически групи и така да се изготви докладът. Но що се отнася до конкретния доклад, мисля, че имаме шанс за конкретни действия, тъй като се предвижда обрат в традиционните политики на комисията. Така че сега е, може би, моментът парламентът да изрази своето съгласие или несъгласие с тези нови политики. Няколко думи по същество. Според авторката, основната заплаха за обществата ни е комбинацията от огромния социален и економически риск. Може би това е позицията ви, а може би и позицият, позицията ви е, че основната заплаха за обществата ни е липсата на бюджетна дисциплина. Ако през лятото на 1940 година Уинстън Чърчил се беше вторачил в бюджетните економическите параметри, то той е нямало да спечели войната срещу Хитлер. Тъй като от тази война не е имало смисъл от бюджетна и от економическа гледна точка. Но тогава, естествено, залогът е бил много по-висок. Сега сме в подобна ситуация. Не ни заплашва Хитлер, но действително сме изправени пред опасност. Така твърдят учените за това и трябва да вземем решение за това какъв да е акцентът в политиките ни. Разбирам ЕКАРЕ, Обнови Европа и НП, според които не би трябвало да се отказваме от идеята за това европейското полугодие да доведе за обвързването на бюджетните с економическите политики. Разбирам тази тяхна позиция и я споделям, тъй като работим в условията на вътрешен пазар и на единна валута, но не и в условията на федерална държава. В такъв случай са необходими инструменти за сближаване, за конвергенция. Европейското полугодие е един такъв инструмент и не бива да се отказваме от идеята да го използваме за тази цел. Както каза Орор, Връзката между економическите ни политики и заплахите, пред които сме изправени, по-скоро решенията за тези заплахи е явна. Не може да се работи по-отделно по Зеления пакт и по Европейското полугодие. Трябва да се работи паралелно по двете теми. Действията по тях да бъдат обвързани. Въпросът е при това въпросът от решаващо значение е доколко искаме да обвържем тези две нива. Чудо би било, според мен, ако парламентът отчете при постигането на този нов баланс волята на Европейската комисия. Изобщо не ме изненадаха във връзка с това дебатите по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Доколкото разбирам, са внесени компромисни изменения. Ще се запозная с тях, ще подходя безпристрастно. Ще видим дали тези изменения могат да послужат за отправна точка за разискванията. Разбира се, човек може да реши да гласува против още утре, но ако искаме да проведем сериозни разисквания, трябва да си отделим време. Не съм изненадан, по-скоро съм разочарован от това, че на няколко стотин метра от тук, в сградата Берлеймон, вече се усеща вятърът на промяната. Усеща се вятърът на промяната и в други парламентарни комисии, но като че ли той не се усеща тук в тази зала. Може би тя е достатъчно добре изолирана, но би ми се искало да усетим свеж полах в работата си тук. Готов съм да се запозная с компромисните ви изменения, ако ни дадете достатъчно време. Ако не ни дадете достатъчно време, няма да има проблем. Свикнал съм с нещо такова. Ще продължим по същия начин, продължение на още няколко години, докато не се промени нещо. Тук традиционно има дясно мнозинство. Става дума за комисията ЕКОН. Благодаря, госпожо председател. Проведоха се редица интересни разисквания между докладчиците в сянка през изминалите няколко седмици, но не можахме да постигнем баланс по отношение на текста. Основният препани камък е въпросът за това дали и доколко да се отрази европейското Европейският зелен пакт в рамките на Европейското полугодие. Европейското полугодие е инструмент за координиране на бюджетните и економически политики на държавите членки и според мен трябва да остане такъв инструмент. Това естествено не означава, че трябва да пренебрегваме зеления пакт. Но ако би следвало да се отразяват екологосъобразните политики и инвестиции в рамките на европейското полугодие, то към тях ще трябва да се прилагат действащите фискални норми, така както те се прилагат и към всички други видове публични разходи. Тоест трябва да се приложат правилните показатели. Ако не го направим, то ще нарушим баланса, ще поставим на карта и бъдещите инвестиции в екологосъобразност. Едва ли ще намерим достатъчно ресурси за финансирането на Зеления пакт в бъдеще, ако не се мобилизира публично финансиране в държавите членки. Работата с докладчиците в Сянка показа, че най-вече колегите ни от левицата гледат на Зеления пакт като на възможност за отслабване на настоящите фискални норми по пакта за стабилност и растеж. Но пактът за стабилност и растеж, така както е закрепен в договорите, е инструмент за налагането на добри фискални практики в еврозоната. Мисля, че позицията на колегите ни от НП е разумна. Не мисля, че трябва да се критикува данъчната конкуренция. Няма място за такива констатации в доклада. Има също и някои проблематични предложения, като нов отделен макроекономически фонд за еврозоната, интегриране на малките и средни предприятия в законодателството на Съюза, както и препратката към европейската схема за застраховане на депозитите. Всички тези предложения ще са в ущърп на еврозоната. Не бих подкрепил позицията на докладчицата, За това съм изклонен да гласувам против повечето компромисни изменения. Благодаря. Благодаря Хосе Госмао от групата на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Работих по този доклад. Членува ми в политическата група, която направи най-много компромиси и се опита да допринесе за изготвянето на компромисни изменения. Може би това е нещо естествено, но защо някои групи не са готови? да протегнат ръка спрямо други политически групи. Обнови Европа, например, направи значителни компромиси, доста отстъпи от първоначалната си позиция. Това доведе до много промени, не всички от които ни се нравят, но все пак в крайна сметка трябва да намерим компромис. Проблемът е, че Представата на някои други политически групи за компромис се свежда до това те да пренапишат доклада. Не би трябвало да се работи така. Знам, че не всички политически групи се ползват с една и съща тежест, но няма и постоянно мнозинство в Европейския парламент. Формулировките предложени от някои политически групи, са вече възприяти от Европейския парламент, като например формулировките за данъчната конкуренция и данъчния дъмпинг. Това са формулировки, прияти с голямо мнозинство тук в комисията ЕКОН. Те бяха прияти в Страсбург, но не можахме да ги включим в компромисните изменения към доклада. Като че се смята, че трябва да отстъпим, да възприемем наскоро приети формулировки. Това въжи както за Зеления пакт, така и за свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Така моята група попадна в доста неудобно положение. Трябваше да застанем зад цитирани изказвания на ресорния комисар. Отхвърляме ролята на ресорния комисар, но едновременно с това трябва да подкрепим негови изказвания. Цитирам, например, председателката на комисията, която каза, че Зеленият пакт ще е в основата на економическия преход – тя бе аплодирана за това в пленарната зала, при това от повечето политически групи. Казва се, че Зеленият пакт трябва да залегне в основата на всички економически политики. Това означава, че във всички економически политики в Съюза трябва да се отчете Зеленият пакт. Това не означава Зеленият пакт да замени определени критерии в рамките на економическите политики. Трябва да се обсъди ефектът от действията по Зеления пакт. В това отношение в доклада се подхожда много внимателно. В него се цитират констатациите на Европейския фискален съвет. При това не всички констатации. Благодаря, господин Фернандес. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че този доклад е много съществен и той би трябвало да организира, да структурира дебата относно политиката в економиката на Европейския съюз. Може да се предположи, че нашата комисия не може да одобри един такъв доклад за няколко часа, но също времено няма как парламентът да няма позиция. Според мен ние трябва да помислим много внимателно. В момент, в който повече от всякога е необходимо да преразгледаме изпълнението на семестъра, да подобрим участието на всички заинтересовани групи на европейско ниво, да отразим екологичната тема, за да изпълним Парижското споразумение – Та в този момент се оказва, че Европейският парламент няма становище. Според мен ние трябва да преразгледаме тази стратегия. Аз се запознах с компромисите, предлагани от НП и Обнови Европа. Малко съм отчуден, че това, което социалистите договориха с либералите и НП миналото лято, за да бъде председателка Урсула фон дер Лайн, сега се оказва извън компромиса. Как може да имаме компромис, в който да не се споменават целите, толкова важни в портфела – на съответния ресорен комисар. Как може изобщо да не се споменава социалния стълб като толкова необходим, след като съветът и останалите институции стигнаха до съгласие по време на предходния мандат. Трябва да се намери, разбира се, някакво решение – но нашата група не може да подкрепи нещо, което отстъпва дори от компромисите, постигнати през месец юли. Между НП, либералите и социалистите ние искаме екологична стратегия, зеления пакт. Както каза колегата Гусмао, не може да имаме такъв компромис, който не се позовава на целите на комисията. От друга страна, семестра, разбира се, не може да бъде инструмента, който да се използва единствено за финансовия контрол. Но трябва да се помисли доколко този семестър позволява всякакви разходи на държавите членки, стига те да се вписват в пакта за растеж и стабилност. Европейската комисия иска да се направи преработка но не може държавата членка да прави каквото си иска, да подкрепя собствените си предприятия и да харчи обществени пари това означава да няма никакъв контрол. Какъв е този компромис? В крайна сметка, ние трябва да преосмислим. Европейският парламент е много важно да има позиция. Аз напълно подкрепям колегата Урор Лалук, която е член и на моята политическа група. Тя работи много през последната седмица, разгледа постигнатите компромиси. Благодарим на колегите от Зелените и от ГУЕ, които също ни помагат. Все още има няколко часа, можем да стигнем до някакъв компромис, но моята група няма да се съгласи да подкрепи текст – който е по-слаб дори от споразумяното от месец юли, когато одобрявахме председателката на комисията. Не може в текста да не се споменават СУР, социалния стълб и да не се задължават най-богатите да поемат своите отговорности. Пак казвам, има още няколко часа – не знам дали има някакви предложения, така че да стигнем с добра воля до някакво споразумение, което да можем да подкрепим. Надяваме се НП и Обнови Европа да преосмислят позицията си. Пак казвам, ние не можем да одобрим нещо, което отстъпва дори от постигнати вече компромиси. Благодаря. Още едно желание. Маргарита Маркес. Благодаря, госпожо председател. Исках да продължа казаното от Хонас. Европейският парламент наистина трябва да има позиция по европейския семестър. Тъй като виждаме, че други институции, особено Европейската комисия, са настроени положително към концепцията за европейски семестър. Много е жако, че Европейският парламент се оттегля от дебата. Това не е добре за правомощията на парламента. Комисията по бюджетни въпроси току-що прие своето становище по същата тема. В доклада се казва, че ние се радваме на бъдещото ново предложение на комисията. Също така разбираме колко са важни Сур в докладите по държави. Същото се отнася и до Европейския стълб на социалните права, както и схемата за презастраховане на обещетенията за безработица – Това становище в Комисията по бюджетни въпроси беше прието с убедително мнозинство. Ето защо го споменавам. Европейският парламент трябва да има позиция. Не може да пилее своите правомощия. Както каза и Хонас, ние Не казваме, че европейският семестър не е важен. Това е механизмът, с който разполагаме, за да сме сигурни, че държавите членки си изпълняват задълженията. Напълно логично е този доклад да бъде прият, като се отбележат и новите предизвикателства, на които обърна внимание самата комисия, както каза и колегата Гусман. Не мисля, че може да имаме паралелен механизъм за ЦУР или за социалните права. По-скоро тези цели трябва да се интегрират в самия механизъм, без да се променя твърде много неговото естество – и Нико Георги иска отново думата. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да се изкажа на унгарски. Много ясно може да се види кой колко компромиса е направил. Достатъчно е да се запознаем с измененията, внесени от политическите групи. Не бива да се съравноваваме помежду си да сравняваме кой колко компромиса е направил. Всички проявихме готовност за компромис. Всички внесохме изменения, защото искахме в текста да се отразява настоящото положение в Европейския съюз. Искахме да се отчете Зеленият пакт, да се вземе предвид изменението, свързано с социалната отговорност, да се изтъкне и значимостта на социалните права. Но не бива, от друга страна, да се включват теми, които все още не сме обсъдили подробно. Нека ви дам няколко примера. Данъчната политика. Бе казано, че в текста трябва да се предложат промени в действащите норми, както и да се включи изискване за вземане на решения в съвета с квалифицирано мнозинство, що се отнася до данъчни въпроси. Това изискване е останало в текста. Друг пример е златното правило – ако възприемем предложението за златното правило, то нашите граждани, които се интересуват от економика, които следят пресата, които се слушват във водещи експерти от Световната банка и от Европейската централна банка, ще си помислят, че сме полудели – Вижте какъв е прогнозът на комисията за растежа в бъдеще. Би могло да се каже дори, че няма да отбележим растеж, а че ще сме в застой. Затова и трябва да проявим чувство за отговорност. Добре е да говорим по теми, по които не сме постигнали до тук съгласие, но не би следвало да смятаме, че тези теми са отъждествими с реалността. Утре предстои гласуването. Госпожо председател, готова съм днес да работя извънредно. Внесохме изменения, по които може да се постигне компромис, тъй като искахме да покажем, че Бихме се радвали, ако Европейският парламент в настоящата економическа ситуация действително застане на ясна позиция за европейското полугодие. Призоваваме левицата да ни сътрудничи. Thank you very much. Now I... Много ви благодаря и сега давам думата на госпожа докладчика Урор Лалюк. Благодаря ви. Няма да повтарям това, което каза Хонас. Мисля, че той беше много ясен. Този доклад не е доклад за една кампания, напротив, отразява политиката на Европейската комисия. Само нещо бързичко искам да кажа по преговорите. НП искаха да преработим своя текст. Това беше направено. След това НП поиска всички въпроси за екологията да се обединят в един параграф. Това беше направено. НП поиска от нас да не споменаваме Зеления пакт във всеки параграф и това беше направено. Това продължаваше часове наред, за да намерим компромиси. Освен това, текстът беше гласуван с мнозинство от Европейския парламент. Винаги, когато водим дебат, сме се съобразявали, но това никога не се оказа достатъчно. Винаги сме проявявали готовност за компромис, дори и в последната минута. Имахме и нови предложения в последния момент, именно за да можем да приобщим всички. Освен това, всички ние сме се съобразявали с това, което беше решено от четвъртък, да се свържем с компетентните. Не успяхме да го направим, може би някои вече си бяха заминали, но така или иначе се оказахме малко на сухо. Така или иначе, повтарям, ние винаги сме готови за компромис. Освен това, ние проучихме това, което до сега сте ни предложили. Не се страхуваме от това да продължим да преговаряме, както сме го правили по всички искания до сега. За останалото няма какво да кажа. Мисля, че Хонас беше много ясен. трябва да имаме предвид компромиса, който позволи да се гласува за Европейската комисия на времето. Благодаря ви. С това приключваме тази точка. Много беше интензивна дискусията. Сега преминаваме към следващата точка. Размяна на мнение относно делегирания акт за пазарния риск съгласно регламента за капиталовите изисквания и относно други предстоящи делегирани актове. Okay, so on the scrutiny of delegated acts, uh, По контрола на делегирани актове и мерки за изпълнение, в случая това е регламента за капиталовите изисквания, нещо, което е много важно. Ние упражняваме този 44-ти контрол. В случая делегирани акт е много важен в новата новия мандат ние искаме да продължим като комисия, да продължим диалога с комисията. Днес продължаваме дискусиите по директивата и регламента за капиталовите изисквания и делегирания акт за пазарния риск, прият от комисията на 17 декември. Този акт е особено важен, тъй като той не само допълва, той променя формулировката на актове от първо ниво по регламента за капиталови изисквания или, РКП. Освен това е първа стъпка за новите мерки относно пазарния риск. Първо имаме бъдещите регулаторни технически стандарти, два нови стандарта, които се подготвят и обсъждат. Първо този за деривативните сделки – ЕБО е приключила своя първи вариант и втория е по е, отговорността на управляващия менеджер, както и контролните функции. ЕБО вече е започнала консултации. Искам да кажа добре дошла на Натали Бержер и Ларс Оверби. Съответно, Натали Бержер е, завежда отдел Д1 в ГД Фисма, а Ларс Оверби отговаря е, за метричните единици към ЕБА и основата на риска. Вие ще имате не повече от 5 минути всеки, след което ще чуем и комисията. Госпожо Берже, благодаря. Бих искала на първо място да напомня Базилския комитет по надзор на банките преразгледа рамката за пазарния риск 2016 година. Това е основния преглед, който беше направен и беше част от мерките по кризата. Като част от този преглед, Базелския комитет също така оповести преработения подход относно пазарния риск. Ние предлагаме да въведем преработените пазарни стандарти от 2016 година да променим регламента за капиталовите изисквания. времено преговорите по РКП вече са на един много напреднал етап. Те приключиха през януари 2019 година. Тогава, когато Базелския комитет внесе съществени промени в стандарта. С оглед на този контекст, законодателите решиха да се приложи новия стандартизиран подход, тъй наречения альтернативен подход стандартен подход или SA2, така че да се покрие пазарния риск единствено за целите на отчитането, а комисията да получи мандата, за да въведе съответните изменения в река П и да отрази последните изменения, съответно измененията за капиталовите изисквания. Това е в основата на делегирания акт, който представям днес. Така че ние променихме несъществените елементи на законодателния акт, тъй като докато работихме по текста, Базилският комитет все още не беше приключил своята работа. резултатът от промяната на делегирания акт е, че ние искаме изпълнение за целите на отчитането. И също така се използва основния преглед на търговския портфел за целите на изпълнението на капиталовите изисквания – като последица в този делегиран акт всички институции на Европейския съюз, които имат търговски портфейл, ще трябва да използва делегирания акт за целите на отчитането, освен ако не са изключени от изискването за отчитане съобразно пазарния риск. Законодателите са определили много висок прак за тези изключения под 500 милиона евро при търговски инструменти с пазарна стойност. Така че единствено банките с голям и средно голям търговски портфел да трябва да се отчитат. В междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 година по доброто законотворчество – ние се консултирахме с парламента, организирахме и две заседания с експертната група. Първото на 13 юни, второто на 26 ноември. В тези заседания участва и секретарията на комисия ЕКОН. Също така проведохме целенасочени обществени допитвания, някои неофициални такива, по време на които заинтересованите групи споделиха своите виждания, за да можем да ги имаме предвид при изготвянето на делегирания акт. Имахме пет отговора от финансови институции и свързани с тях сдружения – тъй като естеството на акта е много техническо, не е изненадващо, че не получихме отговори от една по-широка група респонденти. Някои от отговорите е, всъщност представляваха много интересни предложения, други въведоха корекции – Имаше и такива, които помогнаха да приведем делегирания акт в съответствие с базелските стандарти. Ние сме включили тези коментари съгласно мандата. Подчертавам последното, тъй като ние получихме обратна информация и желания за по-нататъчни промени в делегирания акт но ние нямаше как да откликнем, защото това не отговаряше на мандата, който ни е възложил законодателят. Освен това, се съобразихме с коментарите на подгрупата за пазарния риск към ЕБО. По същество – промените, които делегирания акт въвежда в река П. Целта е да се намали рисковата чувствителност при стандартизирания подход. Ето защо се прави оценка на предприятията за колективно финансиране, за размяна на валута. Също така се разглежда и експозицията при кредитирането. Това отговаря на определенията за пазарен риск на Базелския комитет, прияти 2019 година. Освен това, имаме политическото споразумение по РКП ОСП, е съгласно което ние се водим от базилските стандарти, за да се изпълни на време задължението за отчитане. Е, вие много добре разбирате, и аз го казах, нашето бъдещо предложение ще въведе последните базилски стандарти е, в Европейския съюз и включването на основния преглед на търговския портфел към капиталовите изисквания. Ще имаме предвид и другите големи юрисдикции, що се отнася до изпълнението на този основен преглед. Имаме някои препоръки на ЕБО по изпълнението на основния преглед на търговския портфел при капиталовите изисквания – от декември 2019 година също имаме изменения с оглед на получените коментари от Тебо през лятото. Имаме и обратната информация от специалните консултации по бъдещото предложение. Разширено обществено допитване. Получихме над 100 отговора на разпратените въпроси по-рано тази година. И накрая, само да кажа, че институциите би трябвало да могат да изпълнят своите задължения за отчитане по този делегиран акт, след като ЕБО финализира техническия стандарт, така че да се изработи матрицата и инструкциите. ЕБО ще представи тези технически стандарти на комисията до 13 юни тази година. Също така и двата акта ще бъдат оповестени по едно и също време 6 месеца след влизането в сила на двата законодателни акта. Благодаря и очаквам вашите коментари. Благодаря. Сега думата има господин Овербай. Благодаря. Благодаря за поканата първо. оценявам колко внимателно се отнасяте към делегираните актове, които са много техническо естество, но са много важни за изпълнение на съответните проблеми. Тук се дава една много добър преглед за двата проблема, свързани с делегираните актове, специално за стандартизирания подход при риска от контрагента и за поемащите е, материален е, риск е, регулаторните технически стандарти. Натали покри едната тема много по-подробно. Аз ще опиша също тематиката. Що се отнася до стандартите за стандартизирания подход към кредитния риск от към контрагента, успяхме да подадем съответните документи. Е, имахме предложения в консултациите с ред прагматични е, решения за това как да се подходи е, към дългите къси позиции и други и как да се работи по отрицателните лихви. Нещо, което не е възможно, което можеше да се отчете в първите изисквания. Ако трябва да подчертая нещо за нашата работа е, че е, работихме за е, да се поддържаме към стандартите на база, които предлагат доста прагматични и смислени решения, включително и за отрицателните лихви. После, насложихме доста акцент върху приоритетите на нашата работа и е, изработихме някакви, така, нещо като пътна карта – освен това, вторите стандарти, които са свързани, е, регулаторните технически стандарти, е, свързани с поемащите материален риск, също работихме е, за обновяване на съществуващите стандарти по член 32 по капита, директива, регламента за капиталови изисквания 5. Някои от критериите, които вече е, съществуват е, в регулаторните технически стандарти, са прияти в директивата, затова трябваше да усъвременим първоначалния текст. Освен това, имайте предвид, е, че сега вървим горе-долу в посока да се изпълняват от националните органи тези технически стандарти до края на 2020. Направихме и е, връзка с е, е, регламенти и директивата за инвестиционните дружества. По съдържание доста е ясен мандата да се направят нови дефиниции, свързани с отговорностите за управление и е, за бизнес риска и как да се оценят въздействията върху институциите. Опитваме се да запазиме първоначалния подход за регулаторните технически стандарти от 2014, но също така и да работим на някои нови риско, е, въпроси, като примерно е, проблемите с, е, и рисковете от информационните технологии. Затова ще очакваме и от ръководителите на тези звена да работят по тематиката. Накрая изискванията за цифровизиране те ще се е, отнасят до всички институции, независимо от размера. Ясно е, че имаше доста много настоявания по-малките дружества да е, имат по-опростен процес за идентифициране. Тук направихме и съответен документ за пропорционално, как да се прилага принципа на пропорционалност. Не е възможно обаче да се отхвърлят изцяло някои от изискванията, но ще се опитаме да видим как можем да го направим това в максимална степен. И това е. Благодаря. Благодаря. Сега Започваме с въпроси и отговори. Данута Хубнер от НП има думата. Благодаря. Аз всъщност задавам въпрос от името на Отмар Кадрас, който е докладчик за е, регламента за капиталови изисквания и то нееднократно и той ме помоли да направя коментар по три теми и няколко кратки въпроса да задам от негово име. Той подчертава колко важно е да има подобрения и е, прегледа, който прави ЕБО да бъдат включени и комисията и парламента. Въпроса за късия период на надзор бе поставен. Сега той е 3 месеца, не един. Господин Коми... Е, Карас благодари и на комисията и на ЕБО за това, че са тук и дават възможност да упражним е, надзор. Според него има напредък, но има и нерешени въпроси от последния момент, когато бе проведен същия надзор през юни. Примерно делегираните актове за пазарен риск. Този делегиран е, акт е, реално пренаписва част от регламента за капиталови изисквания. Като това е само първа стъпка, защото капиталови изисквания ще влязат на първо ниво в следващия вариант на регламента. Членове 3 до 5 не са покрити. Въпрос от парламента, въпроса към комисията е това ще бъде ли проблем? Как ще се въведат нови стойности за корелации? Отново ли с делегиран акт? Ще има ли нужда от коригендум? Ебо. Защо са решили да сменят да, датата за капиталовите изисквания 31 март 2021, а не декември 2020, както е било предвидено в делегирания акт? Второ, ЕБО. Окончателният текст за регулаторните технически стандарти. Първи въпрос към комисията. Ще проведете ли консултации преди да приемете делегирания акт или считате, че консултациите от ЕБО са достатъчни? Второ, комисията може ли да разясни до каква степен и къде ще се отклони от проекто текста за регулаторните технически стандарти, предложени от ЕБО. За функциите за контрол, ЕБО може ли да коментира, което вие направихте, но нека все пак да изчета въпроса, дали ще отчетете принципа на пропорционалност, за да няма административно бреме за малките и по-несложни институции? Второ, Комисията потвърждава ли искането на ЕБО за увеличаване на срока да стане юни 2020? Благодаря. Може би нека да обобщим въпросите. Господин Фердана, социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че няма да се различава много от въпросите на колегата Карас, представени от колегата Данута. Службите на Европейският парламент установиха, че в този делегиран акт съгласно член 466 може би е в правомощията на ниво второ. Нещо, което се отразява, що се отнася до правомощията на този парламент по промените на ниво 1. това въпросът на колегата Кара съответно Данута – Следният следния. Дали е, комисията не трябва да направи една преоценка, дали тук не се надхвърля обхвата на правомощията. Също така в контекста на преразглеждането на всички капиталови изисквания, по които се работи е, заедно с е, базалските препоръки – и това, което очакваме от комисията през следващите месеци. Та искам да попитам комисията какъв ще е резултатът от оценката на въздействието по капиталовите изисквания и какво можем да очакваме през следващите месеци? From Renew. Благодаря. От името на Renew, господин Галахар. Благодаря. Аз също се изказвам от името на нашата докладчица. Ще изчета нейните коментари. Реверзираната рамка за преразглеждане на търговския портфел бе публикувана твърде късно, за да се включи в банковия пакет от миналата година. Делегирания акт за пазарния риск е много важен, защото за, замества текста от първо ниво. Когато се прие регулаторната рамка, това е, още не беше ясно и е, можеше да се получи объркване между търговските книги и търговския портфейл. Сега се е, предвиждат преразглеждания и този акт е първата стъпка в това отношение – не се въвеждат нови изисквания, капиталови изисквания, но се въвеждат изисквания за отчитане. Надяваме се, че и е, капиталовите изисквания за пазарен риск ще бъдат представени до юни най-късно. Един въпрос. Делегирания акт от комисията конкретно упоменава, че няма да се покриват е, въвеждането на нови корелационни сто... Е, стойности за кредитен риск. Как може да се предложи това? Да чакаме да се преразгледа да, директивата и, и регламента за капиталови изисквания или да се търсят други решения? За другите два делектирани актове, които се е, обсъждат, искаме да видим окончателния текст преди да се произнесем. Okay, we are, have a couple of members that are not here. Uh, I have uh, another. Има заявили е, участие, които обаче не са тук в момента. Тогава давам думата за отговор на въпросите. А, да, първо думата има комисията, извинете. Благодаря. Един общ е, въпрос за това кой ще бъде оправомощен. Действително малко е особен този делегиран акт, защото законодателят решава да иска от комисията да подаде изменение към не основните елементи на делегирания акт, а с законодателите дадоха на комисията срок да се справи с това задание – Тоест, преди 2000, края на 2019 делегирания акт трябваше да бъде прият. И е, тогава е, ние не можем да надхвърлим нашите правомощия и не бихме могли да изпълниме мандата, който ни се дава от законодателите и ето виждате последиците от ограничаването на нашия мандат. Те се съдържат в зададените въпроси за корелационните стойности. Защото в член 325 това беше проблем. Ако е, бяхме имали възможност да определим тези корелационни стойности, щеше да е по-добре. Когато е, и можехме да го направим чисто технически, е, трябваше много да внимаваме обаче да не надхвърляме мандата си. Именно в настоящия делегиран акт по тази причина не се съдържат никакви корелационни стойности – и е, доколко комисия, доколкото комисията нямаше правомощия да действа, се задава въпроса как точно ще се е, процедира сега на практика. Естествено, този въпрос ще се реши в контекста на. Може да се реши в контекста на преразглеждане на регламента за капиталови изисквания три или ще се реши с е, законодателен акт ние можем ли да считаме, че е, банките могат да действат на базата на едно решение или одобрение от е, надзорниците? Е, това ще се решава заедно с националните надзорни органи. Ние не можехме нищо да направим, защото ако бяхме предложили нещо, щяхме да излезем извън мандата и конкретното задание, което ни бяха дали с законодателите. И извинете ме, още един. Имаше въпрос към мен още един. Анализ за въздействието на делегираните актове върху капиталовите изисквания – Действително не бяхме в състояние да направим оценка на въздействието на делегираните актове, защото ако го бяхме направили, нямаше да можем да спазим срока, който поиска от нас за законодателя. Трябваше да искаме и технически е, съвет от ЕБО, а това в рамките на 6 месеца не можеше да се получи. Така че сега е, от оценяваме въздействието, както и е, основния преглед на търговския портфейл, за да можем да се подготвим е, за преразглеждането на директивата за капиталови изисквания 3. Там ще имаме всички анализи и е, оценки и евентуално опции за е, политики и ще предложим на законодателя какво да се прави. Това ще бъде направено на базата на пълен, пълна оценка на въздействието, включително, което ще се базира и от, на, техническото, на техническата оценка на ЕБО, а също и на базата на отговорите в рамките на разширената консултация. Така че изготвя се в момента оценката за въздействие и ще е, бъде приложена към законодателното е, предложение за директивата за капиталови изисквания 3. Благодаря. Думата има Ево сега. Благодаря. Два въпроса. Един беше свързан с изпълнението и изискванията за отчет. 31 март 2021 срока, срока, не септември 2020. Чисто прагматично избрахме, когато се подадоха съответните стандарти и съответно се е, комисията даде остави само 3 е, месеца, абсолютно беше невъзможно бизнеса да се справи. Затова дадохме възможност за още 6 месеца, за да се подготви изпълнението, което е така или иначе по-кратък срок от нормалния срок от 12 месеца, който обикновенно даваме, когато въвеждаме нови изисквания за отчитане Справедливо е да се даде време на индустрията да се съобрази с новите изисквания за отчетност. За изискванията за пропорционалност, да, говорих накратко за това. За поемащите материален риск и е, регулаторните технически стандарти. Сега обмисляме как да приемаме изключения за малките банки Евентуално, ако се разпише едно по-малко, един по-тесен кръг от изисквания за тези по-малки институции. Но, както казах, не е възможно изцяло да се направи изключение за да не се спазват тези изисквания, защото това са текстове от първо ниво. Благодаря. Не виждам други заявки за въпроси, с което ние приключваме нашата работа днес и ще продължим утре в 11. Благодаря.